So good morning, everybody. Добро утро на всички. Предлагам да започнем последното ни заседание преди лятната вакансия. Мисля, че за повечето комисии това е последния работен ден. Всички комисии гласуват за това, се налага да ходим и в други комисии. имахме работна закуска с а, председателя на Евро... Международният наказателен а, съд по повод на годишнината от създаването му, за да заявим а, нашата подкрепа, подкрепата на Европейския парламент. Ние имаме чудесни експерти, но мисля, че имаме малко технически затруднения с презентацията PowerPoint – но е по-добре, ако говорите вместо четете. И така, нека да започнем с изслушването, което е посветено на въздействието на финансовата и економическа криза върху правата на човека. Идеята за това изслушване дойде от госпожа Вайдере от е НП, тъй като тя е докладчика по този доклад по собствена инициатива на подкомисията по правата на човека. Това е трудна тема, но ние не се боим от поемането на подобни предизвикателства. За да се подготви за този доклад, организирахме днешното изслушване и искам да благодаря на експертите които са тук, за да споделят своите знания и опит. И се надяваме, че това, което кажат, ще бъде отчетено при изготвянето на доклада. Госпожа Вайдерие, която е докладче, както споменах, е тук. Имаме колеги от другите политически групи, които ще дадат своя принос за изготвянето му. Като структура на изслушването предвиждаме следното. Първо ще изслушаме а, общ преглед а, на сериозните последици от кризата, после какъв е ефекта от а, кризата върху правото на прехрана и върху една от най-уязвимите групи, а именно жените. Някои от членовете на нашата подкомисия са членове на комисията по равенство между половете. Предлагам да започнем с господин Игнацио Саес, който е изпълнителен директор на Центъра за економически и социални права в Мадрид. Имате думата. Няма да ползвате PowerPoint. Както вчера, сред нас е и специалният докладчик на ОНЕ по правото на прехрана, господин Овелия Дешутер. Имаме за запис на следващите ни оратори госпожа Майра Морококо. Тя е, е Асоциацията на правата на жените в е, развитие АУИТ. Тя работи в сферата на развитието. Господин Жалуи Бил е също наш гост. Той е от а, генералната дирекция в Европейската комисия. Госпожа Вероника Ано също е тук. Тя е от СВД. Госпожа Вайдере, докладчика на Европейския парламент по този въпрос. И така ще изслушаме първата презентация. Давам думата на господин Зайс. Благодаря ви. Извинявам се, че поради технически проблеми няма да мога да ви покажа слайдовете, но най-напред искам да благодаря на всички ви за организирането на това важно изслушване, за това посвещ... че посвещавате цяло заседание на вашата подкомисия по въпроса за ефекта от економическата и финансова криза върху правата на човека. Искам да благодаря на госпожа Лох Бидер за тази инициатива. Искам да се спра на три неща съвсем набързо, тъй като без това започваме с закъснение. Искам да кажа няколко думи как финансовата и економическа криза се отразява върху правата на човека. Ще направя панорама на този ефект. На второ място ще се спра на това какво означава да се прилагат принципите на правата на човека при прилагането на политика, когато се реагира на кризи. И на трето място ще се спра на това какво означава всичко това за някои аспекти от политиката на Европейския съюз. Съжалявам, че ще ви предоставям многи статистически данни. Щеше да е по-добре, ако можехме да ги изпишем на екрана. Тя ще ви помогна да разберете какъв е ефекта. В нашия център ние гледаме на това на а, първата вълна от въздействие от 2005-2009. Може би най-прекият ефект се отнася до правото на труд и правата на работното място. Безработицата в света е нараснала с близо 30 милиона души за периода 2007-2010. Това показва засилената уязвимост на лицата, които са на работа. Допълнително 40 милиона души работят при ниско заплащане. Това са данни на МОД. Що се отнася до правото на прехрана, Оливие ще даде много по-експертна информация по въпрос, отколкото аз. През същия период 1 милиард души са изпитвали недостиг на храна. Това е най-високата цифра в исторически план. Това е също продължаващият ефект на продоволствената криза. Има различни кризи, които имат отражение. Кризата с храните, с горивото, финансовата криза. Тази висока стойност на недохранваните лица се дължи и на колебанието в цените на хранителните стоки и спекулативната дейност в тази област. Що се отнася до правото на живот, правото на здравеопазване, до 2015 се счита, че допълнително 40 милиона деца няма да оцелеят след 5 годишна възраст като резултат от кризата. Това са прогнози на Световната банка. Те не са някакви налудничени данни, подавани от неправителствени организации. Що се отнася до жилищното настаняване и правото на жилища, Human Habitat оценяват, че от 2007 има повече с 21 милиона лица, които живеят в бордеи. Освен това има проблеми и с водоснабдяването. Даните, прогнозните данни до 2015 също са тревожни. Що се отнася до правото на образование, по данни на Световната банка, 350 хиляди деца на училищна възраст няма да могат да завършат основното си образование до 2015 и всичко това се дължи пряко на ефекта от кризата. Това са прогнозни данни за допълнителният ефект от економическата криза. Що се отнася до образованието, едно явление, което се наблюдава в световен мащаб по отношение на бюджетите, е, че има съкръщаване на бюджетите за образование. Освен това има проблеми с предлагането на качествено образование, когато има съкръщаване на бюджетите за образование. Що се отнася до правото на адекватен стандарт на живота? Между 60 и 90 милиона повече души, ще стигнат до ниво на крайна бедност в резултата на кризата. Това отново са прогнозни данни от 2010 година на Световната банка. За сега дадох данни за ефекта върху економическите и социални права, но трябва да спомена също, че гражданските и политически права също са под заплаха в много страна, страни по света, особено социалните протести срещу ефекта от кризата често се подтискат чрез използване на прекомерна сила, чрез преследване на протестиращите. Нещо друго, което е свързано също с политическите и граждански права, е, че ксенофобията и а, други а, форми на а, дискриминация към определени групи се подхранват от ситуацията на економически спад и економическа криза в обществото. И се наблюдават често подобни реакции. От 2009 нататък може да се говори за втора вълна от ефект върху правата на човека и те са свързани по-скоро с ефекта върху това как се реагира от държавите чрез прилагането на съответни политики. След като през 2007 и 2008 почти рухна финансовата система, няма да навлизам в подробности какво означава тези политически реакции. Само ще се спра на основни моменти. Първоначално доста страни предприяха редица мерки, експанзионистски фискални мерки в опит да минимизират ефекта върху най-бедните, най-уязвими групи и за да поддържат економическия растеж. Резултатите, които наблюдаваме, че економическото възстановяване не води до създаването на работни места, нито до растеж. Въпреки, че има някои признаци на економическия растеж, той не беше придружен от създаването на продуктивни, качествени работни места. И това е нарушение на правото на труд. Важна тенденция, на която искам да обърна вниманието, се отнася до политиките за фискални стимули в много страни, особено в Европа, но не само в нея, доведоха до бюджетни ограничения. Това се наблюдава както в северните, така и в южните държави. Аз съм от Испания. Испания се намира в такъв етап на строги бюджетни ограничения, но трябва да се подчертае, че в около 90 е, една държави по света през последните години има някаква форма на мерки на бюджетни ограничения, които са пряко свързани с кризата. Това е подание на ЮНЕСКО. Има разлики между държавите, но има някои общи характеристики, които засягат правата на човека. Например, общата реакция е, за намаляване на заплатите в е, публичния сектор, например, сред учителите, сред медицинските сестри, което нарушава не само техните права, но и правото на образование, на здравеопазване и прочее. Наблюдава се и тенденция към намаляване на финансирането на пенсионни схеми и на други защитни социални мрежи. Преди кризи се страяха да запазят тези елементи, сега обаче се наблюдава все повече ерозия на програмите за социална закрила, което засяга правото на социална закрила. В някои страни също наблюдаваме намаляване на субсидиите, което засяга правото на прехрана на доста хора. Сериозен процент, про, проблем, който се наблюдава в Испания и в е, южна, изобщо периферните части на Европа, се отнася до това, че тези мерки на строги економи ще удължат рецесията. Економистите потвърждават тази прогноза. Тези строги економии, дори економически погледното, ще бъдат с обратен ефект и могат да доведат до удължаване на рецесията, ще задълбочат лишаването от социални и економически права ще подкопаят също и определени институции. От гледна точка на Испания това вече се случва. Демократичните институции се разглеждат като институции, които нямат контрол, тъй като има други сили, които формират економическата и финансова политика, наднационални такива или пък сили, свързани с частния сектор. Всичко това има ефекти върху правата на човека. Ефекта върху правата на човека, за който говорим в глобален план, са, разнообраз... са разнообразни, а... не са засегнати по еднакъв начин на различните региони и различни групи от населението по света. Има огромно разминаване а... в географското разпределение в най-слабо развитите страни, с нисък растеж в Африка на юг от Сахара или в, в някои части на Азия се наблюдава това. По-бързо развиващите се економики са малко по-добре защитени от кризата, тъй като те имат феноменален економически растеж в момент, когато в Европа и САЩ има рецесия ефектът върху тези економии също, економики също се забавя поради ефекта на доминото от рецесията, най-вече в САЩ и търговските връзки, спада на износа и прочие. В европейските страни, които са изправени пред мерки на бюджетни ограничения, економическите и социални права са сериозно поставени под натиск, както се наблюдава в Испания, в Ирландия, където има сериозни посегателства срещу тези социални и економически права. Ефекта върху правата на човека непропорционално засяга и без друго уязвимите групи, най-вече децата, жените, както чухме и тук. Трябва също да подчертаем, че има ефект върху иммигрантите, върху мигрантите, върху възрастните лица. Води и до засилване на расовата дискриминация. Например, в Испания, исках да ви покажа една графика, където е отразен наш анализ за какъв е риска от обедняване в Испания. Около 19% по данни на правителството е бедността в е, е, Испания. Има разлики обаче, когато е, се види каква е бедност между мъжете и жените. При мъжете около 21%, при жените 18,5%. Съжалявам, че не мога да ви покажа тази диаграма. Тя е като дърво. И най-големия риск от обедняване е сред възрастните жени след 65 годишна възраст. Почти една трета, над 30% са застрашени от обедняване в Испания. Така че бедността има женско лице, на, лице на възрастна дама, но също има и по-младо лице в моята страна. Шокиращия факт е, че вече имаме най-високата безработица в Европа, 21% сред младежите под 24 годишна възраст. Този процент е над 50% и може да се представите какъв ще бъде ефекта върху поколенията от всичко това. Това е само един пример, че кризата се отразява непропорционално на различни групи. Важно също да се подчертае, че кризата се доведе до засилване на неравенството вътре в държавите и между държавите в много измерение, най-вече, що се отнася а, до а, доходите. Съжалявам, че трябва пак да използвам Испания а, като пример, но а, тя е показателна. Има ескалация в а, раз, разликите в заплащането в периода 2007-2011 година осъзнавам, че сигурно просрочих времето си. Може ли още няколко минутки? Моля ви да бъдете кратък. Добре, това, което исках да кажа, е, че прилагането на правата на човека във връзка с а, кризата, понякога хората се питат изобщо каква е връзката. Но трябва да кажем, че тази връзка е изключително важна, както да се смекчат причините за кризата, така и за преодоляване на ефектите им, особено когато става дума за економическите и социални права. Тези, те поставят определени а, линии, които не бива да бъдат пресичани от а, политиката. Искам да подчертая три ключови принципа, които трябва да ръководят а, при вземането на политически решения. Държавите трябва да не допускат дискриминация, трябва да гарантират спазване поне на минималните права на всички. На второ място, те имат задължението да използват максималните им налични ресурси, включително чрез международно сътрудничество, за да не допуснат връщане назад по отношение на спазването на правата на човека. И на трето място, те трябва да гарантират отчетност и достъп до защита при потъпване на правата на човека в резултат на прилагането на определени политики. Няма да навлизам в подробности, може би да спомена само някои от политиките. Що се отнася до първите Първия принцип – недискриминация и гарантиране на минимални права означава да се реализират а, програми за социална закрила, да се инвестира в а, тази област, не само в економическото възстановяване. Исках да подчертая тук и важността на инициативата в а, областта на социалната закрила на МОД, що се отнася до използване на максималните налични ресурси принцип, който в много страни се пренебрегва. А именно, когато трябва да се коригира фискалния дефицит, се решава, че да се а, прави това посредством набирането на повече средства, а не непременно само чрез а, ограничаване на разходите. Трябва да се разшири а, данъчната основа по-равноправно, да се избягва а, данъчните измами, укриването на данъци. Що се отнася до отчетността и достъпа до защита, един хроничен дефицит, който се наблюдава в много държави и на север и на юг, е, че няма обществено оправдание защото често мерките за ограничения се вземат без участие на гражданите. Дори не им се разясняват тези въпроси. Необходимо е да има ефективни механизми, така че хората да могат да се ползват от правата си и да имат закрила в случай, че тези права са накърнени. Има национални съдилища, има национални организации за закрила на правата на човека, международни организации и прочия. Те трябва да търсят отговорност, т.е. има механизми, които настояват за повече отчетност на вземащите решения на национално и международно равнище. И на последно място, външните действия на Европейския съюз се ограничават неизбежно от вътрешната политика. Но е много трудно да се говори за ефекта върху правата на човека, без да се споменат взаимните връзки между вътрешната и външна политика. Спада в економическото развитие на Европа имаше сериозен ефект за намаляване на помощта за развитие, за намаляване на търговията, на паричните преводи и прочие. Така че Европейския съюз е ограничен в това да реализира политики в чужбина в закрила на социалните и економически права. В заключение искам само да кажа, че според нас Европейския съюз трябва да а, види кои са най-добрите практики при разрешаването на а, кризата и да ги а, насърчи да бъдат прилагани на други места. Но трябва да има последователност на вътрешната и външна политика. Програмата за промяна съдържат важни поети ангажименти в това отношение. Има дискусии за бъдещата програма за политики и Европейския съюз ще има възможността да доразвие тези ангажименти и да реализира основните социално-економически политики на Съюза. Благодаря ви за това много пространно и богато изложение. Господин Де Шутер има думата, специален докладчик на ОНЕ по правото на прехрана. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Вайдере за инициативата за този толкова важен доклад. Най-напред искам да кажа, че всъщност ние сме изправени пред една огромна несправедливост. Финансовата и економическа криза започна в богатите страни в резултат на безотговорно безотговорна дерегулация в финансовия сектор и политика, когато насърчаваше кредита вместо политика на преразпределение. В резултат много страни през 80-те и 90-те години на миналия век намалиха преразпределението и семействата с ниски и средни доходи затънаха в дългове. Правителствата също така затънаха в дългове. Огромни количества ликвидност доведоха до финансиализиране на економиката. Засили се спекулацията, като се има предвид средствата, които отидаха в, в суровините и материалите. Несправедливостта състои в това, че въздействието на кризата се усеща най-силно в развиващите се страни, където защитната мрежа е по-слаба и населението е по-уязвимо. Най-напред няколко думи за преноса на кризата от богатите страни в развиващите се страни. Това става по 4, посредством 4 канала. Развиващите се страни зависят във все по-голяма степен от износа си към богатите страни. Um, <laughs> so, um, actually we can move down further one. Thank you. Um, in fact, the, the data uh, that we have um, here from the um, Данните, с които разполагаме от УНКТАТ, говорят за това, че износът от развиващите се за богатите страни възлиза на 50% от БВП на тези страни и зависимостта на развиващите се страни от износа за страни от ОИСР се засилва. Резултатът е, че в, економичес... в условията на економически спад в богатите страни, приходите на развиващите страни спадат очевидно те се изправят пред опасност, тъй като економиката им е ориентирана върху износ на материали и суровини. Това лечи от тенденциите, които виждаме в е, износа за периода 2006-2008 година. Кризата доведе до значителен спад в е, износа. Тук виждаме как е, износът на развиващите се страни и търговският им баланс е пострадал от кризата. Ето тук последното три месече на 2008 година. Приходите от износ на развив... за развиващите се страни спаднаха преди да се увеличат слабо и пак да спаднат през 2010 година. Всичко това е резултат от продължаващата криза. Вторият път, по който проблемите в развитите страни влияят върху развиващите се, е свързано с дълговото бреме. През 2003 година общия дълг на новите развиващи економики възлизаше на 2,6 трилиона щатски долара. Т.е. 2600 милиарда долара. През 2006 година беше 5,3 а, трилиона, т.е. нивото на дългове се удвои за този период. Смята се, че през 2012 година дългът ще възлиза на над 6 трилиона. Тези бедни развиващи се страни а, трябва да заделят огромни суми за обслужване на дълга. Смята се, че обслужването на вълга възлиза на около 790 милиарда. През 2012 година възлиза на 2,26 милиарда. Това означава, че се увеличават средствата, които страните трябва да плащат, за да финансира заемите си. Сега трябва да взимат нови заеми, с което положението им се влушава. Това е, въжи и за високо задлъжнелите бедни страни, чието дългове МВФ и Световната банка смятат, че са неустойчиви. И така, тяхната задлъжнялост възникна се увеличи до 187 милиарда през 2010 година. Тук виждаме а, значението, колко е важна връзката между задлъжнялостта и а, правата на човека. Третият път е свързан с опасността от намаляване на преките чуждестранни инвестиции. Ако погледнете тук, ще видите, че Преките чуждестранни инвестиции имат много голямо значение. В един неодавнашен доклад на УНКТАТ се проучва тенденциите в преките чуждестранни инвестиции. За щастие, нещата днес са по-добри в сравнение с миналата година. Повишават се инвестициите с 15%. За първи път през 2012 година те, са, те превишиха нивото в сравнение с преди кризата. За съжаление, според УНКТАД, това може, тази тенденция може и да не се запази. Потоците за Африка през последните години намаляват. През последните три години това е свързано с политическата нестабилност в Либия, Египет и <clears throat> в страните на юг от Сахара. Това е третият канал, третият път, по който развиващите се страни изпитват влиянието на економическите проблеми в развитите страни. На четвърто място виждаме намаляване на официалната помощ за развитие. През 2011 година общата помощ на Европейския съюз възлизаше на 52 милиарда евро – това бележи е, известен спад в сравнение с 2010 година. За първи път тази помощ от Европейския съюз намалява от 1997 година насам днес. Средно, средният принос на страните от Европейския съюз към официалната помощ за развитие е 0,47% от БВП доста под 0,7% ангажимент, който беше поет от старите държави членки. И има различия между страните Швеция, Люксембург, Дания изпълняват своят ангажимент за 0,7% от БВП за официална помощ за развитие. Но като цяло не малко държави членки съкръщават разходите си за помощта за развитие и така, развиващите се страни трудно могат да смекчат удара от кризата. Един от тези начин за смекчаване на удара са изпращането на финансови средства от работещи в развитите страни. 150 милиона мигранти в цял свят изпратиха през 2006 година 300 милиарда в родните си страни. Това е. Тези преводи имат огромно значение, защото дават възможност на семействата да посрещнат нуждите си. Тези преводи се получават от голям брой семейства. За Хубавото е това, че тези преводи се запазват на стабилни равнища през последните години. На този слайд виждаме, че преводите играят много важна роля в сравнение с други видове подкрепа, които получ... която получават развиващите се страни. Потоците на преводите намаляват в... намалиха спаднаха за един период. Сега обаче нивата им се възстановиха, така че е, през 2011 година бяха преведени 325 страни. Основните страни тук са Китай, Мексико, Филипините, Индия. И в някои малки страни преводите, е, на преводите се падат една четвърт от е, БВП и по този начин се смекчава шока от кризата. Сега въздействието върху правата на човека. В развиващите се страни въздействието се засилва от редица фактори, споменати от господин Сейс високо ниво, на безработица. Сегашното ниво на безработица е най-високото в историята. Повечето от работещите в развиващите се страни работят в неформалния сектор, без социална защита, те работят без договор. Само 20% от семействата имат достъп до социална защита. Резултатът от е, тази уязвимост е, че в резултат на кризата, според Световната банка, 50 милиона души изпаднаха в крайна бедност през 2009 година, 64 милиона през 2010 и се смята, че до 2020 още 71 милиона ще живеят в крайна бедност в резултат на кризата. Въздействието е най-силно върху жените, децата и възрастните и всички уязвими групи, които са жертва на дискриминация и имат ограничен достъп до социална защита. Ситуацията, в която са изправени тези групи, ще се влуши от това, че държавите се оттеглят от фискална политика, която в миналото беше контрациклична. Намаляват се разходите за социални услуги. Пазара на труда става по-гъвкав, с което защита за работниците се ограничава и мерките за възстановяване не, са, не облагодетелстват жените, в резултат на което жените е, не печелят от мерките за възстановяване. Стигам до няколко препоръки, които засягат развиващите, развитите страни, страните от ОИСР и Европейския съюз. Развиващите се страни трябва да направят така, че фискалните реформи не биват да водят до отстъпления и да, което да няма отстъпление от и идеята за това, че най-уязвимите групи трябва да, трябва да получат подкрепа. Например, намаляването на ДДС може да има особено силен ефект върху тези, които са най-сериозно засегнати. Това обаче е една от мерките, която се приема. Освен това, трябва да се създаде всеобща прак за социална защита. Со... Програмите за социална защита трябва да имат а, правна сила, така че да има а, възможност у неправданите да а, подават искове за не спазени права. Освен това трябва да се насърчава заетостта и достоен труд – в съответствие с правото на работа, както е заложено в Международния пакт за економически и социални права. Социалната защита трябва да се да обхване и всички от тези, които работят в неформалния сектор, които не са обхванати от социалната мрежа. И на четвърто последно място трябва да има подход съобразен с половете, така че момичетата и жените да могат да се възползват от мерките за възстановяване. Според мен това са четирите мерки, които трябва да залегнат в политиката. Страните от ОИСР и Европейския съюз трябва да предприемат редица инициативи, за да намалят ефекта на економическата и финансова криза. Днес се отчита, че страните имат екстратериториални задължения в областта на правата на човека. Тяхната политика не бива да влияе отрицателно върху правата на човека в трети страни и трябва да подкрепят усилията на други страни да постигат напредък в реализацията на економически и социални права. През септември 2011 година група експерти прие принципите е, за екстратериториалните задължения. Там бяха изяснени е, тези задължения. Аз мисля, че тези четири приоритета следва да бъдат е, че следва да бъдат идентифицирани с няколко приоритета. Страните от сред трябва да насърчат иммиграцията и по този начин да се увеличат обемите на превежданите средства у дома. Трябва да се види какви пречки има тук. Второ, ние трябва да преминем към новаторски финансови механизми за развитие. По-конкретно, върху данъка върху финансовите транзакции, това ще обезкуражи спекулацията върху валутните курсове. И ще се съкратят финансовите потоци на които сме свидетели от азиатската финансова криза. Трето, трябва да подкрепим развиващите се страни в изграждането на програми за социална защита, т.е. правно заложено право на социална защита. Според МОД, приемането на постоянна програма за социална защита ще струва между 2,3 и 10,2% от БВП. Проблемът е, че много малки страни в развиващия се свят не смеят да приемат такива програми. Да, Бразилия има такава програма, Болса Фамилия. И Индия има подобна програма, но това са големи страни, които не, не са жертва на външни и вътрешни сътресения. Ние трябва да помогнем на бедните страни да създадат такива програми и да се защитят срещу неустойчивост на тези програми. След няколко месеца аз ще направя предложение за глобален механизъм за осигуряване, така че тези страни да имат право на премия да се застраховат срещу финансовата неустойчивост на тези програми. This is something that could be set up at a relatively low cost. Fourth and finally, we must address the causes of volatility. На четвърто място трябва да се премахнат причините за колебливостта на цените и страните да се справят с последиците от колебливостта на цените на храните. Трябва да се регулира финансови сектор. Сега има предложение за нова директива за финансовите пазари. Тя се обсъжда в Европейския парламент. в развиващите се страни е, ще могат да създадат е, резерви, е, да, за да се осигури достъп до храна за бедното население. Това е, дами и господа, което трябва да направим, за да не се засили ефекта на кризата върху економически и социални права. Благодаря, господин Дешутер, за това, че бяхте толкова конкретен за това какво трябва да се направи от наша страна. Презентацията ви беше отлична. Читам, че и двамата оратори ни представиха много интересна информация, макар че данните са доста депресиращи. Продължава високата безработица в света. Много тревожни са и данните, че се очаква толкова много деца да не доживеят 5 годишната си възраст. Сега ще видим едно видео от Майра Морококо от Асоциацията на правата на жените в страните, развиващите се страни. Вие разполагате в писмен вид с презентацията им. Беше казано, че е, лицето на бедността е лице на възрастна дама. Сега ще видим гледната точка на госпожа Моро Коко по тези въпроси. Добър ден, аз съм Майра Моро Коко от Асоциацията на правата на жените в развитие. Радвам се, че... The impact of crisis on, on from a women's rights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 Thanks. Thank you, Madam Mayra Морококо. Благодаря много. Ако имате някакви въпроси, госпожа Майра Морококо изразила готовност да им отговори в писнен вид. Сега е, думата има представител на, Генерална дирекция Сътрудничество за развитие. Ще ви моля да бъдете кратък. Е, знам, че за 5 минути е трудно да кажете всичко това, което имате да кажете. Благодаря. Ще се постарая да ви да бъда кратък. Убеден съм, че знаете как, в какво състои нашата дейност. Най-напред искам да благодаря за поканата и за възможността да изразим своето становище на това изслушване, посветено на много важна тема. Най-напред ще започна с нещо, което ще ме представи като твърде голям реалист. Нека да напомня няколко принципа по отношение на правата на човека и задълженията на държавата по отношение на социалните и економически права. Най-напред, както беше казано ясно от предишния оратор, държавите носят отговорност за защита на правата на своите граждани по отношение на социалните, економически и културни права. И разбира се, като знаем, че тези права трябва да се постигат по постепенен начин. Очевидно предстои много а, работа, както казаха преждеговорившите. Тук ресурсите играят много важна роля, а те намаляха в резултат на кризата. Очевидно, чисто правният подход към проблема е недостатъчен. Заедно с това, мисля, че би било интересно да направим сравнение между това как различните страни се справят с кризата и да извлечем някои заключения. Такъв един анализ би могъл да покаже, че най-добре развиващите се економически страни не са тези, които защитават в най-голяма степен правата на най-уязвимите си групи. Второ, международната общност няма, правна, няма правни задължения да подпомага спазването на економически и социални права. Това е по-скоро морално, отколкото правно задължение. И накрая искам да добавя, че въздействието на кризата не се ограничава само до политически и економически права. Гражданските и политически права също страдат тогава, когато има социални а, вълнения. Мисля, че предишните оратори говориха за това как економическата криза влияе върху, цял, върху економически права в развиващите се страни. Ние сме отправили предложения за това какво и как трябва да се предприеме. Ние сме. ние оценяваме това творческо мислене моите правомощия са доста по-ограничени. Ролята на нашата генерална конкуренция е да направи така, че да постигнем целта, свързана с премахване на бедността. Отчита се, че кризата влия в най-голяма степен на най-уязвимите. Amnesty International казва, че лишаването от економически и финансови права е, е свързано и с политически последици. Кризата затруднява донорите. Искам да припомня, че Европейския съюз потвърди наскоро, че държи на своя ангажимент за 0,7% от БВП. Кризата обаче изисква да използваме ограничените ресурси по най-ефективния начин. Правата на човека се възприемат не само като цел, но и като инструмент – възприета е има общо разбиране за това какво означава подход основан на правата и как да се разработва. Промените, които са форм... очертани, са основата, на която трябва да разработваме политиката за развитие. Друга област е свързана с устойчивото развитие. Там се поставя акцент върху социална защита, здравеопазване, образование и човешко развитие като крайна цел. В економическата област има, два, има две важни области. Едната от тях е устойчивото селско стопанство. Тази политика сама по себе си, разбира се, не гарантира право на прехрана. В Agenda for Change е, и предполагам, че колегата от службата за външни дейности ще говори по-конкретно по тази тема. Когато говорим за инструмент за демокрация и права на човека, ние мислим за това как да ги реализираме за периода 2014 и 2020 година, т.е. повече акцент върху економически и социални права. Два примера, за да покажем какво възнамеряваме да предприемем както беше посочено от госпожа Моро Коко най-силно засегнати от кризата са жените. Това ще е, си остане така, докато те продължават да бъдат жертва на дискриминация. Приете план за действие е, за е, това ситуацията да се промени. Този план е свързан с 53 индикатора, които са задължителни за държавите членки Европейския съюз. Вече постигнахме някои добри резултати, но аз ще спомена конкретно това, че преди две седмици беше споменато споразумение с Марокко на 145 милиона евро за равенство на половете. Това е първият подобен проект в областта на сътрудничество за развитие. Така че джендър мейнстриминг, така както е по беше посочен от тримата оратори в основата на нашите дейности, Друга много важна дейност е свързана с конкретната програма, насочена към това да се помогне на развиващите страни да приемат механизми за социална защита. Мисля, че беше казано, че това е спешна необходимост. Тази програма ще започне до година и тя трябва да включва подкрепа за НПО, така че политиките и програмите да включват всички групи Ще спра тук. Е, вече говорих 10 минути, което е доста повече и разбира се, имаме много по-конкретни примери за това какво предприемаме, за да се справим с трудната ситуация. И с ваше е, позволение ще ви благодаря за вниманието и ще благодаря на участниците. Е, готов съм да отговоря на въпросите. Благодаря. Забелязвам, че нашите експерти си водят бележки. Мисля, че ще проведем дискусия по някои от Госпожа Вероник Ано, директор права на човека и демокрация. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на въпросите, които не бяха повдигнати. Съгласна съм, че економическата и финансова криза изостря проблемите не създава нови проблеми, а задълбочава съществуващите и засяга в най-голяма степен най-уязвимите мигрантите, беженците, жените, децата, малцинствата и очевидно бедните и унези, които имат ниски доходи. Най-често това са жени. Освен това се, е, се изострят конфликтите знае запознатите, запознати се с работата на парламент. Когато говорим за храна, говорим и за вода. От друг въпрос, по който не сме говорили, е екологичният аспект е свързан с правата на човека. Екологичните правозащитници стават все повече. Какъв е, как можем да реагираме, какво можем да предприемем? Системата е изключително сложна Следователно, аз ще се спра на правата на човека и демокрацията. Първо, да се подкрепи многостранната система. Тази многостранна система може да за да се постигна целите на хилядолетие за развитие. Второ, да се подкрепи многостранната система по правата на човека. Тази многостранна система на правата на човека никога не е била толкова силна и толкова развита. Като това върви успоредно с опасностите, пред които са изправени правата на човека. Както виждате, тук има известен парадокс. В многостранната система на правата на човека е свързана с някои проблеми. Европейският е, съюз и всичките му институции е поел ангажименти да направи максимума. Имаме европейска система, която в момента се е, засилва на теоретично ниво. Имаме план за действие по правата на човека, имаме план за действие за равенство на половете, също така система на превенция на кризите с аспект права на човека и половете. Няма да развивам тази тема, можем да го развием по-нататък. Това, което е важно в стратегическата рамка по правата на човека е акцента върху всеобщия характер на правата на човека. Това е ясно с гражданските и политически права, които са права и те не, не са често, чисто и просто морално задължение. Държавите са ратифицирали документите, освен пакта за граждански и политически права. Нека да продължа нещо казано от господин Саис. Е, то е много тревожно това, което казахте за демокрацията и правата на човека, които са изправени пред заплаха по гражданските и политически права. Трябва да държим, да, е, трябва да внимаваме да не, да не се получи е, избор, да няма или дилема между хляб и гласуване. Да не се нещата са доста по-сложни и съм съгласна с вас. Преди изборите има консолидация на демокрацията, но тази консолидация трябва да продължи и след това, и след изборите. По-нататък свободата на изразяването, избор, който давам, състои в това, че все повече, е, има все повече е, нападки срещу правата на е, синдикалистите. Медиите също така, тъй като те разкриват много неща, в това число екологичните кризи, може да дойде от Русия или други страни. Гражданските и политически права за жените, защото аз мисля, че политическото участие на жените води, ще доведе до това жените да участват все повече в процес на взимането на решение. Що се отнася до децата, акцента трябва да е върху техните права. В момента се преразглеждат насоките за правата на детето. Нямам предвид само за економически аспекти на сираците, до насилието, особено домашното насилие, то се засилва програмите за обежище за жени пострадали от насилие. Реабилитацията на изтезанията и всички тези програми, всичко това е свързано с конвенцията за избягване, за недопускане на изтезанията и така гражданските и политически права. Те трябва да бъдат подкрепяни, защото подпомагат економическите и социални права. По економическите и социални права нещата са по-сложни. Ясно е, че е, тук става дума за всеобщи права. В инструмента права на човека и демокрация се обръща все по-голямо е, внимание на економически и социални права и ние имаме програми. Е, Целта е да се насърчават правото на труд, правото на чиста околна среда, плюс вода и прехрана. Освен многостранната система, трябва да се подсили вътрешната система на Европейския съюз економически, е, економически и финансови права, гражданските политически права. Тук трябва да споменем правата на е, НПО. Когато парите са по-малко, финансирането и за НПО намалява. Е, държавата има други задължения и като цяло се създава една отрицателна, вредна среда за НПО и гражданското общество. Те трябва да продължат да получават подкрепа, трябва да продължи борбата, независимо от това дали става за Египет или Русия, срещу законите, според които финансирането на НПО отвън е оранжева революция. Не е точно така. И също така трябва да се подкрепят правозащитниците. И тук аз мисля, че с колегите от Европейската комисия полагаме усилия за бърза намеса. Можем да го, може да се каже, че това е микроекономика в сравнение с макроекономиката, но въпросът е важен. Един друг подход, друг е, отговор на кризата е и се радвам, че парламент организира изслушване на бизнеса и правата на човека и тук има какво да се прави в областта на корпоративната социална отговорност – приложението на принципа на ОНЕ за бизнес етиката. Друг отговор е свързан с онова, което спомена господин Вил, новата политика за развитие. Това са все много важни елементи. agenda for Change. Е, тук трябва да внимаваме. Agenda for Change – където акцента е върху борбата срещу бедността. Там помощта е предназначена за намаляване и смягчаване на ефекта на бедността. Също така ефективността на помощта, т.е. борбата срещу корупцията. Това става още по-важно в период на криза също така централния характер на демокрацията и правата на човека. В две съобщения на комисията се казва, че правата на човека трябва да бъдат в центъра. Искам да ви кажа, че тря... това трябва да се приложи на практика чрез подкрепа на бюджета. нормално е в бюджетната подкрепа правата на човека да бъдат в центъра. Но по-нататък в секторната подкрепа трябва да се види как тези въпроси да бъдат отчетени, както беше казано обаче. В програмирането на помощта и в процеса на преговорите правата на човека трябва да има централно място, като се отчита ефекта на кризата, но също така да се обръща внимание на здравеопазването и образованието. В заключение, всичко това означава, че трябва да полагаме допълнителни усилия и да има последователност между външната и политическа политика когато преговаряме с а, външни партньори, вие ни казват, а, вие говорите хубаво за иммигрантите, синдиклисти, така нататък, но какво правите вие у дома си? И в парламента, в парламента а, и може да се постигне много и да се каже, че за да бъдем убедителни навън, трябва да полагаме същите критерии и вътре с критери... правата на жените, ксенофобията, иммиграцията, бежанците и очакваме много от този а, от парламента, като разчитаме особено на подкомисията по правата на човека. Благодаря много, госпожа Арно. Аз е, не бях много добър председателстващ тази сутрин, тъй като ни разполагаме с много време, но е, гостите, експерти, които дойдоха, е, за да обсъдим ролята на частните охранителни фирми, трябва да получат също достатъчно време. Господин Гърц ще участва и в заседанието при закрития врата за Колумбия. Не разполагаме с много време за дебат, но искам да дам думата на госпожа Вайдере, докладчикът на Европейския парламент по този доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. un благодаря за докладите, благодаря за това, че сте дошли сред нас, при нас. Благодаря на вас, госпожо председател. Благодаря на всички, които са дошли тук в залата които последваха нашия призив. Знаете, че тази тема е много интересна. Това е една нова тема. И... Има ли проблеми с превода? Моля, кимнете, ако ме чувате. започвам за трети път. Този доклад е много сложен, свързан е с редица проблеми. Економическото положение е много трудно. Това е най-тежката криза, която засегна Европа и целия свят. Аз съм професор е, по економика и много добре разбирам последиците от тази криза. Госпожо председател, вие сигурно искате да бъда кратка, разбирам ви добре, но от два аспекта искам тук е, да спомена. Първо, този доклад, който ще подготвим, няма да реши проблемите на европейските страни. Това са важни проблеми, тежки проблеми, но ние няма да дадеме препоръки, които да въздействат политически на Испания, Италия и Португалия. Има два подхода. Единият е казва се нямаме пари, приключиха парите, а втория подход е да кажем трябва да използваме парите, с които разполагаме. Например, гръцкия дълг е три пъти по-голям от критериите Мастрихт. Италианският дълг е два пъти по-голям. В този доклад няма да се спирам на проблемите, нито пък ще давам предложения за решаването им. Но ние, Европейския съюз, сме отговорни за това, което се случва в трети държави, държави извън Европейския съюз. И искам да подкрепя тези, които виждат какви последици има от кризата, намаляване на износа в тези държави, инвестициите спадат, официалната помощ намалява. Това са директни последици от кризата и те засягат третите държави. Трябва да помислим какво можем да направим при това положение. Няколко докладчици споменаха, че трябва да се промени помощта за развитите страни. Трябва да се разработят нови принципи. Например, беше казано 45 милиона за Марокко за програма за равнопоставеност. Трябва съвсем точно да си кажем какво искаме да постигнем. Господин Дешутер спомена, че трябва да призовем тези държави да формират мрежи за социална защита, например Бразилия, и Индия, работят в тази насока, но малките държави нямат силата да работят в тази насока. Много е важно да се създадат работни места в тези държави, за да помощта да не бъде само социална помощ, а да бъде действително помощ за развитие. Трябва да се инвестира в здравеопазването, в инфраструктурата, в образованието. Там трябва да се дадат нови работни места, трябва помощта да бъде целенасочена. И естествено, много е важно да се говори за слабите групи, които са с по-малка защита. А, когато мъжете нямат работа, те не са защитени, те пропадат. В, това е в Европейския съюз, докато в развитите държави незащитените са жените и децата. За това трябва да говорим. Също да говорим за неправителствените организации и за правата на гражданите. Гражданските права. Това е от голямо значение и не бива да ги забравяме тези въпроси. Трябва активно да работим за, при изготвянето на търговски договори. Аз работя във външната комисия и в Интре и знам колко е важна търговията. Търговските споразумения с държави извън Европейския съюз трябва да бъдат сключени, за да могат тези държави, е, когато работят честно с нас, да имат ползи. Следователно, работни места, развитие на економиката, помощ на хората, за да могат да решат проблемите е, чрез създаване на работни места помощ на тези, които не могат да си помогнат сами. В краткото време, с което разполагам, се опитах да бъда достатъчно ясна. Благодаря за препоръките на всички колеги и които се изказаха днес по темата. Ние трябва да представим решения. Ние сме отговорни за това, което става извън Европейския съюз, за това, тъй като ние, имаме, ние сме в криза, ние не сме действали достатъчно разумно. Затова трябва в тази насока да изкажем нашите препоръки. Благодаря. Госпожа Мадере. Има трима колеги, които искат да се изкажат. Госпожа Гомес, господин Тавареш, господин Георенц. Искам да ви помоля да се опитате да ограничите изказванията си до 3 минути. За първ път е, обсъждаме доклада. През есента ще имаме друга възможност. Ана Гомеш. Аз ще бъда кратка, съвсем кратка. Изцяло приемам казаното от е, господин Зейс, когато говори за примера на Испания, но същото се случва и в Португалия. Напълно ясно е, какъв сериозен ефект има кризата върху правата на човека. Това накърнява Националната служба по здравеопазване. 95% от лекарите в Португалия са излезли да демонстрират на улиците. Има засилване на неравенството пропаста между имащите и нямащите нараства. Това е изключително несправедливо. Несправедлив е начина по който се управлява тази криза. Трябва да кажа, че приветствам службата за външна дейност, че можаха да ни кажат нещо, но това е смешно. Не можете да кажете нищо, докато новите лидери не поемат а, отговорност за преодоляване на кризата. Ситуацията ще се влушава в Европейския съюз с евентуални последици за външния свят, така както толкова добре беше описано от господин Дешуте. Дешоте. Благодаря, господин Тавариш, има думата. Благодаря. Аз напълно съм съгласен с казаното от Ана Гомеш. Що се отнася до страните от групата ПИКС или периферните страни. Ние сме, така да се каже, на фронтовата линия. Португалски журналист е, е уволнен не защото е критикувал правителството, а защото е критикувал анголското правителство, което купува дълг от Португалия, португалски компании. Това ви дава идея за връзките между тези проблеми. Искам да благодаря на нашите гости днес. Това, което беше казано, не само ще намери място в доклада на госпожа Вайдере, но също и при стратегическия преглед на политиката ни по правата на човека. Вчера имахме паралелно изслушване и с комисията Крим и доста от тези изслушвания са взаимно свързвани, свързани. Вчера изслушахме представител на МОД, който заяви 800 хиляди са хората, които упражняват принудителен труд в Европейския съюз. Това е свързано с трафика на хора, други престъпления – Освен това, виждаме, че неприлагането на строги мерки за управление на отпадъците води до изхвърлянето на опасни отпадъци в някои от слабо развитите страни. Трябва да кажем, че пари не липсват. Има огромни суми в сенчестата економика, в някои банки тези средства не са добре изразходвани. Надявам се, че е, следващата година се очаква да бъде още по-лоша. Това, което беше казано тук от е, ораторите за паричните преводи от е, иммигранти, например тези, които са в Испания, така че последиците върху доста хора ще бъдат сериозни. Надявам се това да бъде само първата стъпка към един по-пространен преглед на въпроса, не само в доклада на госпожа Вайдере, но и при работата ни с комисии като ЕКОН, с Крим, с Либе. Можем дори да помислим за една съвместна резолюция с докладчиците, господин Яколино, който е докладчика по въпросите на борбата с организираната престъпност и прочие. Така че има върху какво да се помисли на базата на казаното тук. Искам да помоля господин Дешутер да се спре малко по-нашироко за идеята за застраховане на социалните политики. Аз бих искал да разбера нещо повече върху вашата идея, която вие само бегло очертахте. Благодаря, господин Таваряше. По време на заседанието на Решереното бюро а, ние обсъдихме какво може да се очаква за по-нататък. Господин Георенц има думата. Госпожо председател, Комисията по развитие също се занимава с тези въпроси, в частност тези свързани с развитието. Е, включени са и въпроси за правата на човека. Аз съм докладчик за Agenda for Change. Изцяло приемам анализа, който беше представен. Трябва да се разглеждат различните а, опции, трябва да се очита връзката между правата от първо поколение и социалните и економически права. На второ място искам да подчертая, че светът се промени в голяма степен, което означава, че трябва да се промени и политиката. Не можем да игнорираме тези промени. През последните 20 години вътрешният брутен продукт се е увеличил но това увеличение не е било правилно а, преразпределено, за да може да се преодолее бедността. Не зная по какъв начин можем да обясним на общественото мнение в Португалия, защо трябва да засилва помощта си за развитие, за да достигне до 0,7%. За Бразилия, например, след като в Португалия хората в Португалия не могат да намерят работни места и се налага да отиват да търсят такива в Португалия. Бързо развиващите се економики, чето богатство е доста високо, като се има предвид и ръждаемостта в тези страни, те трябва също да поемат своята отговорност. Така че всеки трябва да поеме своята част от отговорността. Аз не мога да приема да се самобичуваме в Европейския съюз, след като и има а, други фактори, които трябва да поемат своята отговорност. Моята страна а, осигурява помощ е от 1%, а не само 0,7%. Бързо развиващите се економики, Бразилия, Китай, Индия трябва да поемат своята отговорност голяма степен е необходима и вътрешна солидарност. В САЩ, например, трябва да се осигурява помощ за бедните и те трябва да дойде отвътре, не може да се очаква да дойде отвън. Предложението което беше прието с голямо мнозинство онзи ден в Комисията по развитие е следното. Ние сме за концентрация, да се обединят в по-голяма степен усилията, да се фокусираме върху държавите, които имат най-голяма нужда от помощ и не могат да се справят сами. Ние предложихме постепенно а, премахване на помощта да договарям с страните, които все още получават помощ, постепенно да бъде отнета тази помощ, с, като се очита нивото им на развитие. Това не означава, че не трябва да се осигурява техническа помощ за тези страни. Присъединявам се към казаното от господин Дешутър – за това, че трябва да се обърне внимание на социалното осигуряване. В Малави има система, която позволява вътрешно да се финансира тази система. Трябва да се осигури техническа помощ на НПО, Европейския съюз и други страни могат да окажат такава помощ. Що се отнася до социалната сигурност, трябва да има подход а, не е отгоре надолу, от, отдолу нагоре. Да се помогне на тези страни да създадат подобни системи. И съвсем накрая ние поканихме госпожа Аштън да постави пописа си под консенсуса за развитие. Трите стълба които се сътрудничат в помощта за развитие, трите институции. Нашата външна политика, политиката на развитие трябва да вървят ръка за ръка. Благодаря, господин Георенц. Разбира се, ние винаги търсим добро сътрудничество с другите парламентарни комисии, включително с Комисията по развитие. Господин Тейлър, мисля, че изготвя доклад. Господин Гжип, моля да бъдете съвсем кратък. Благодаря, госпожо председател. Аз потвърждавам казаното от господин Дешутер, а именно, че кризата беше предизвикана от дерегулиране, безотговорно дерегулиране на финансовите пазари. Последните новини, включително тези свързани с търсенето на нови ресурси, показват, че има спекулация на пазарите на суровини, включително на селскостопански суровини и селскостопански продукти. Страните, които развиващите се страни, там а, има доста бедност сред населението, проблема с прехраната се задълбочава. През последните години има рязко покачване на цените на световните пазари и това засяга най-слабите групи от населението. Господин Гьоренц каза, че има промяна в географското развитие. Държавите от групата БРИКС не са развиващи се държави в политиката на развитие и нашата помощ за развиващите се страни трябва да отчитаме този факт. Третен важен аспект се отнася до социалната отговорност на бизнеса на държавата, международните организации трябва да работят в тази посока. Бизнесът също носи отговорност, носи социална отговорност. Последните съобщения, например, свързани с манипулирането на индекса Либор от банката Баркли, оказва ефект върху положението в световен мащаб. И това оказва въздействие в размер на 300 трилиона долари и се засягат отново най-уязвимите групи, за които говорим тук. Тази криза оказва ефект върху случващото се в Европейския съюз и така как да се справим вътре в Европейския съюз. Държавите членки се опитват да намерят решение, да не се окажат извън играта, да се следи какво се случва извън Европейския съюз. Това също има отношение към въпросите, които обсъждаме тук. Благодаря. Сега за една минута господин Зайц и след това господин Дешутер. Първо господин Дешутер. Благодаря ви много. Съвсем накратко ще направя някои коментари. Благодаря на Жан Луи Вил от е, Генерална дирекция Девко на Европейската комисия, че каза, че економическите и социални а, е, а, е, права а, се променят, но Както се казва в Комисията по економическите и социални права, действията трябва да бъдат целенасочени, ясни, за да се изпълнят поетите ангажименти. Изискването за недискриминация трябва да се спазва. Не съм съгласен в пълна степен с а, господин Бил. Разбира се, уважавам позицията ми. Той казва, че нямаме отговорност, правна отговорност към развиващите се държави. Не съм съгласен с тази констатация. Ще изпрат, ви препратя към 56 я член от хартата на ОНЕ, където се иска да се предприемат а, действия а, за пълно спазване на човешките права. Това се подчертава и в хартата за правата на човека. Декларацията за хилядолетието посочва, че освен отделните ни отговорности като общества, имаме и колективна отговорност за спазване на достоинството, равенството на глобално ниво. Мога да продължа да ви Цитирам Конвенцията за правата на детето, за Конвенцията за културните и други права. Всички държави, Европейския съюз в 21 член на договора за функционирането на Европейския съюз също е подчертано това. Не знаем точно какво може би се състои задължението, Разбира се, зависи от ресурсите, които можем да мобилизираме, но ние носим отговорност и не можем да се отречем от нея. Съгласен съм с господин Георинц, че носим съвместна отговорност и трябва да се прекъсне порочния кръг, че бедните държави не правят достатъчно за собственото си население. Те казват, че не получава достатъчно подкрепа и помощ, а, а другите страни казват, че средствата, които се предоставят като помощ, с тях се злоупотребява и че не се използват по предназначение. Ние трябва да гарантираме доброто изразходване на помощта. Приветствам казаното от Вероник Ано в това отношение. Позволете ми също в заключение да кажа, че изпълнявайки задълженията си за подкрепа на правата на човека в трети страни, Европейския съюз може да направи много неща и ние вече подчертахме някои възможности в това отношение. Искам да се спре на две от тези възможности. Първо, да се преразгледа официалната помощ за развитие. Да, минаваме през труден период, Наистина през 2012 поне 9 държави от Европейския съюз обявиха, че ще намалят разходите си за официална помощ за развитие, но тъй като липсват достатъчно средства, трябва да бъдат инвестирани за верните каузи. Не бива да се заблуждаваме от статистиката. 40% от помощта от Европейския съюз всъщност не е истинска помощ отива за разходи за различни цели. Това не е чиста помощ за развиващите се страни. 4,4% от помощта на Съюза отива за инициативата за смечаване на ефекта от климатичните промени. Това не е пряка помощ за развитие. Съгласен съм с господин Георгиц, че трябва да се фокусираме върху по-слабо развитите държави, ангажимента, който имаме в ОСР да се харчи от 0,15 до 0,20% за най-слабо развитите страни, докато Европейския съюз изразходва едва 0,06%, което е минимално. На второ място предлагам като друга възможност глобалния механизъм за презастраховане. Господин Тавариш ме помоли да каже нещо повече. Малките страни, които могат да бъдат силно засегнати от природни бедствия или други катастрофи, не могат да приемат системи за социална закрила, защото осъзнават риска. Това, което големите страни могат да направят, като Бразилия, Индия, може би не е възможно за по-малките страни. Трябва да се предоставят застраховане на тези страни. Това няма да струва много. От Колумбийския университет има проучване, което показва, че това е възможно, изпълнимо. Това ще бъде силен стимул за тези страни. Това е премия, която те ще плащат, за да могат да защитят своето население от е, ефектите на економическата и финансова криза. Благодаря, господин Дешутер. Сега господин Сайс има думата. Оливие вече се спря на някои от въпросите. Аз е, също искам да се върна на някои от тях, въпреки че осъзнавам, че имам ограничено време. Както каза господин Гьоринц, е, ние забелязваме промяна в парадигмата и нашето разбиране за отговорност и отчетност. Като отправна точка трябва да вземем трансграничните отговорности на държавите от Европейския съюз. Този подход не само има основание и се подкрепя от правните норми, очертани от Оливие но също проистича и от разбирането за това как политиките на държавите от Европейския съюз и Европейския съюз като цяло са задълбочили ефекта върху правата на човека от економическата и финансова криза. Тази отговорност се дължи на много причини. От това да не се гарантира добро регулиране на финансовия сектор в Европейския съюз, и ефекта на това върху възникването на финансовата криза, отговорности, които са свързани с намаляването на помощта, за която спомена Оливие, също някои от условията, които са свързани с предоставяне на помощ за развитие от Европейския съюз, ефекта на политиката за търговия и инвестиции, ние не се спряхме много на тези въпроси. В многостранната, двустранна търговия, в своите инвестиционни споразумения Европейския съюз също оказва ефект върху развиващите се държави. Въпроса за социалната отговорност на, на фирмите, въпроса за недостатъчното регламентиране в държавите членки на фирмите, които са със седалище в държавите от Европейския съюз, особено в сектори като добивната индустрия. Всичко това показва, че Европейския съюз трябва да поеме известна трансгранична отговорност, когато предприема мерки за справяне с кризата. Политиката, която се прилага в отговор на кризата в много страни от Европейския съюз, ограничава възможностите за провеждане на политика на развиващите се страни и на страните извън Европейския съюз да реагират на кризата, защото има агресивно, понякога догматично налагане на строги бюджетни ограничения, на контрациклични мерки, което няма особен економически смисъл, освен това се отразява на правата на човека. Съвсем накратко искам да спомена нещо, което беше споменато от Оливия и други, по какъв начин е- ИКОСОК ни помага да разберем да работим по принципите за економическите и социални права, които години наред е, трудно се подлагаха на прилагане в политиката. Комисията след намеса на Испания през май като извънредна мярка, комисията изпрати писмо до всички договарящи се страни, какви критерии и принципи трябва да спазват при действията за преодоляване на кризата, които прилагат. Това е много важна отправна точка и беше резултат от диалога с испанското правителство, когато беше направен преглед на ситуацията в Испания. И този подход може да се прилага на по-широка основа. Какво означава този принцип да не се прилагат регресивни мерки от държавите и какво трябва да се направи, за да при да се предприемат драстични съкръщения. Председателката. Благодаря, господин Сайц. Разполагаме с... Вече сме 45 минути просрочили времето, но мисля, че това беше добър пример за който може да се използва в доклада. Сега вече трябва да съм изключително строга с следващите оратори. И следващата ни точка е размяна на мнения за ролята на частните военни и охранителни фирми във връзка с нарушенията на правата на човека. Това е много навременен дебат. През август съвета по правата на човека на ОНЕ и работната група по тези въпроси ще проведе своята среща. Ето защо ще имаме и тогава възможност да представим нашата гледна точка. Поканили сме добри експерти, които работят по темата господин Андре Дюпреси, който е от Организацията за демократичен контрол върху въоръжените сили, господин Даниел Киниде от Швейцария. Той ще се спре на документа от Монтрeux, госпожа Рут Тенер – директор по кампаниите от НПО в Лондон, господин Чарлз Мишел Гьоц. Той е заместник а, а, ръководител на инструментите по правата на човека от СВД, т.е. събрали сме много експерти. Извинявам се, че ви пришпорвам. Госпожин Дюплесис, може би вие да започнете. Thank you very much for the kind introduction. Ladies and gentlemen. Благодаря. Аз съм от Женевския център за демократичен контрол върху въоръжените сили. Ние сме мозъчен тръст по въпросите на сигурността. Аз съм тук, защото работим в тясно взаимодействие с швейцарското правителство за по-добра регламентация на контрола върху въоръжените сили. Швейцарското правителство проявява интерес към демократичният аспект, спазването на международното хуманитарно право. Целта не е да се легитимира сектора. Международния кодекс за поведение е инициативата, която беше предприята след документа от Монтрео. Ние сме стратегически партньор на швейцарското правителство. Кодекса беше прият преди две години, беше подписан през ноември 2010 година от 58 фирми. Това е доброволен ангажимент – от фирмите да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека. Това се осъществява чрез поредица от разпоредби, които транспонират това право, тъй като става дума за ангажимент за спазване на международни норми. И вътре има разпоредби, за приемане и прилагане на добри управленски практики, за да могат да реализират своите ангажименти в корпоративната структура. Фирмите също така поемат ангажимент за създаване на механизъм за контрол, за да могат да носят отговорност за спазването на нормите. Кодексът не замества международни, национални е, регламентации, просто ги допълва. Може би някои от вас са виждали кодекса за поведение. Самия кодекс подписан е от 58 фирми. Той е отворен за подписване. В момента 400, 4 фирми са го подписали. Те са от 57 страни по света и от всички континента. 241 са тук в Европейския съюз, около 60%. Подписването е свободно, е, е, но за да се подпише кодекса, трябва да се изпрати писмо до швейцарското правителство. Е, не е очудващо, че броят на фирмите се увеличава. Сега искам да спомена, че фирмите са поели обществен ангажимент да полагат усилия за създаване на механизъм за контрол. Няколко думи за факта, че 60% от тези фирми имат седалище в Европейския съюз. Знам, че това е област, в която Европейския парламент е предприял стъпки и е призовал за приемането на регулаторни мерки на вътрешно ниво е, като предварителна стъпка за приемане на директива. Винаги приветстваме всички инициативи за защита на правата на човека. Много от тези нови фирми са от нови подсектори, а именно частни фирми в областта на морска сигурност, които осигуряват охрана на кораби срещу пиратство, като например Западна Африка, бреговете на Сомалия. Много сериозна област и аз смятам, че е добре да обърнете внимание и на този подсектор. Какво предвижда кодекса? Правила за използването на сила, който се използва на основните принципи на ОНЕ за използване на сила и огнестрелни оръжия от силите на реда Споменава се самозащита, пропорционалност, неизбежна отбрана. Разбира се, правилата трябваше да се адаптират, тъй като правилата на ОНЕ са за правоприлагащите органи. А сега тук става дума за частни а, фирми. Така че има адаптация, но основата са принципите. Също така има забрана за изтезания, трафик и други международни нарушения на правата на човека. Също така и стандарти за управление, осигуряване на добро обучение за служителите, проверка на служителите и поддоставчиците и е, проверка дали оръжията съответстват на международното право. Много предприятия се отнасят сериозно към тези ангажименти и ги адаптират към вътрешните си механизми. Ние знаем и фирмите знаят и се надявам, че всички знаят, че вътрешните мерките на вътрешно ниво не са достатъчно трябва да се предприемат мерки в външен план, така че фирмите са предприели ангажимент за създаване на механизъм за контрол. И това, и ще, това ще бъде темата на следваща част на изложението Кодекса предвижда координационен комитет, в който влизат три важни заинтересовани лица – държави, гражданско общество и частните охранителни фирми. На Обединеното кралство Австралия, ООН, правозащитните организации Human Rights Watch, Human Rights First и също така четири фирми от Обединеното кралство САЩ и Канада. Координационният комитет предложи проекто харта механизъм за контрол беше публикуван през януари. Там се предлага създаването на независима организация, която да наблюдава кодекса с малък секретариат е, под ръководство на зависим директор. Финансирането от фирмите, а и от правителствата. Приветстваме и е, помощ от е, държави членки на ОНЕ. Швейцария вече е предложи организацията да има седалище в Женева. Е, управлението е, е, включва различни заинтересовани лица. Целият процес е, се основава на прозрачността и участието на многостранен подход. Фирмите се заседават един път в годината и ще се ви, където да разговарят с различни, с другите заинтересовани лица. Там ще се обсъжда сертификат за спазване на определените стандарти. Когато една фирма получи сертификат, тя няма да бъде чисто и просто под страна, под, фирма подписала кодекса, а ще бъде а, член. Целта е клиентите, които използват частни охранителни фирми, да използват само тези, само подобни фирми. И това е целта фирмите да имат стимул да спазват най-високите стандарти, да бъдат наказани с загуба на договори, ако не спазват. Също така се е предвидена оценка на изпълнението. Има, предвиждат се независими наблюдатели, както на терен, така и в централата им. Също така е, са предвидени механизми за анализ на подадени е, сигнали, като това разбира се не замества ролята на съдебната система. Сериозни оплаквани сигнали могат да доведат до загуба на сертификата. Около 40 субекта коментираха тези идеи, в това число и швейцарското правителство. Всичко това може да бъде намерено на вебсайта на Кодекса. Съвсем накратко споменах, че членството има е, сериозни последици, особено ако клиентите искат фирмата да бъде член. Клиентите са най-различни, разбира се. Сред тях са правителства, добивната промишленост, е, за охрана на тръби и така нататък, хуманитарни организации, Оксфам, iCare, които използват частни фирми, за да охраняват е, техните дейности. Също така охрана, морска безопасност, охрана на кораби. Ние призоваваме Европейския съюз да работи само с такива фирми, които да имат сертификат. Ако клиентите поемат такъв ангажимент и да използват само такива фирми, всички охранителни фирми ще имат стимул да се съобразяват с изискванията за контрол. Сега консултациите приключват, ще излезем с нов проект Надяваме се към края на 2012, началото на 2013 година да излезем с окончателния вариант. На вебсайта има много информация. Е, тук са представени идеи за това как може Европейският съюз да даде своя принос, като работи само с сертифицирани фирми. Е, извинявайте, че надвиших времето. Председателката, благодаря господин Дюплесис. Всичките ви предложения ще бъдат предадени на председателя на подкомисията по сигурност и отбрана, част от комисията по външни отношения. Те работят в областта на сигурността. Господин Клингели, мисията на Швейцария към Европейския съюз. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми депутати, дами и господа, искам да представя инициативата ни по отношение на военните охранителни компании на базата на документа от Монтрео. Швейцария има дълга традиция. Тя е страна депозитари на Женевската конвенция и допълнителните протоколи към нея. На тази основа Швейцария участва активно по въпроси, свързани с частните военни охранителни компании, с които са сключени договори, които действат в региони на конфликти. Това е съобщение от, от печата. Се показва, че тези фирми понякога действат в сива зона, извън а, закона, действията им не са регламентирани. На този фон а, и нуждата от пояснение а, доведе до документа от Монтрео. Заедно с ICRC Швейцария предприе инициатива, за да се изяснят правните международни аспекти, свързани с действията на тези компании в конфликтни ситуации. Ние искахме да покажем, че хуманитарното право, правото в областта на правата на човека се прилага в пълна степен към военните охранителни компании. На базата на добрите практики ние искахме да дадем практически принос. Използването на подобни компании е много чувствителен въпрос. Особено когато се повдигне въпроса, се поставя веднага аргумента, че става дума за наемници. но правното определение на наемник показва, че това не е нещо забранено в международното право. Има някои конвенции, които забраняват, но международното а, хуманитарно право не забранява съществуването им когато се разглеждат по-отделно отделните военни охранителни компании, се вижда, че над 90% в случаите те не могат да бъдат определени като наемници. А по-скоро на тях трябва да се гледа като на цивилни лица в конфликтни ситуации. В резултат на всичко това ние посветихме доста време и усилия, за да обясним какви са нашата нашите цели, че това не е политическа цел, а строго хуманитарна цел. Това се оказа особено важно да обясним, че да легитимизираме, нито пък а, да осъдим частните военни охранителни компании като такива. Ние предприехме подхода на IHL, където нито се легитимират, нито заклеймяват а, тези компании в военни конфликти. Може. Няма да се спирам на същността на документа от Монтреал. В документа заглавието се казва, че се става дума за международни задължения и добрите практики и участието на частни военни охранителни компании в въоръжени конфликти. Документът е разделен на две части и в двете части се подчертават отговорностите на три типа държави. Договарящата държава, тази, която наема частните фирми, териториалните държави, където физически оперират тези компании и държавата по происход, където са регистрирани или пък инкорпорирани. Първата част от документа от Монтрео показва какви са наличните норми в международното прави, право, които се отнасят до частните компании. Настоява се да се спазва международното хуманитарно право, да се гарантира спазването на правата на човека. Тези фирми трябва да спазват международното хуманитарно право, те носят наказателна отговорност, така не го правят. Във втората част от документа от Монтра са посочени поредица от добри практики, които трябва да подпомогнат държавите членки да изпълнят задълженията си така, както са посочени в закона. Някои дейности могат да бъдат ограничени. Добри практики са, например, договарящите се стран, а, страни да преценят дали а, има опасност частните военни охранителни компании и техния персонал да имат пряко участие в а, военни действия. Това е важен фактор, който трябва да се отчете. Например, ако наемете фирма за охрана на лица или сгради в ситуации на конфликти, лесно може персонала да, на тези фирми да се ангажират в военни действия, за да могат да защитят лицата или обектите, които те охраняват. Ние не искаме да се стига до такива ситуации. Затова при изключването на договорите не се допуска подобна възможност. Други примери са създаването на система за разрешаване на компаниите, също установяването на механизми за отчетност и носенето на наказателна отговорност. През 2008 17 държави финализираха чрез конвенции документа от Монтреал. 22 допълнително се присъединиха към него. Виждате на тази карта, сред които са 17 държави членки, са ратифицирали документа. Това, което се опитваме да направим от началото, да имаме държави от всички региони по света, особено такива, които имат интерес от спазване на правата на, опазване на правата на човека които имат много такива фирми като САЩ или Обединеното кралство, изключват договори с такива, или държави, където са активни Афганистан, Ирак, Ангола, Сиера Леон. Това са все държави, където има много опит в използването на такива частни компании. Документа от Монтрео приканва всички договарящи се страни да спазват разпоредбите. Ратификацията е много улеснена, само чрез изпращане на писмо. Много държави са се присъединили. Да, много хубаво. Ние приканваме всички държави членки, които не са предприели стъпките по ратификацията, да направят това. На следващия слайд виждате, че сега Швейцария е в процедура на разработването на проекто закон за частните военни охранителни компании съгласно протокола от Монтрео. Швейцария, например, може да бъде държава домакин на такива фирми, така че да се осигуряват такива частни охранителни услуги от Швейцария в защита на правата на човека за гарантиране на външната и вътрешна сигурност на Швейцария, постигането на външнополитическите и цели, приспазване на неутралитета на Швейцария и да гарантира спазването на международното право, особено в областта на правата на човека. Също отчетат се и случаите, в които Швейцария може да наема такива компании. Например, при охрана на обекти и на транспортни средства в кризисни ситуации. Документа от Монтрел приканва не само държавите, но и международните организации да подкрепят текста. Международните организации обаче за сега не са изразили такава подкрепа, но ООН, НАТО сега преразглеждат вътрешната си политика по сключването на договори с частни военни охранителни компании и често се позовават на документа от Монтрео. Документът от Монтрео, според нас, може да бъде много полезен за регламентиране от страна на Европейския съюз. Европейския съюз, доколкото ни е известно, използва а, частни военни охранителни компании при някои мисии и може да използва като основа документа от Монтрео за регулиране на тяхната дейност. Европейския съюз а, се приканва да се присъедини към документа от Монтрео, както казах и по-рано. Трябва да има засилен ангажимент към спазване на международното хуманитарно право и правото по правата на човека. В заключение искам да кажа, че в първата част на документа от Монтро се посочват вече съществуващите международно правни задължения, свързани с тези компании. Всяка страна може да възприеме всеобщо договорените правила. Прилагането на документа от Монтро е правно необвързващо. Втората част на документа за добрите практики цели да помогне на държавите, на националните, международни организации и на НПО да работят по тези въпроси. Държавите членки се прикамват да подкрепят документа от Монтрон. Радваме се, че през февруари съвета по външни въпроси а, прикани върховния представител Катрин Аштън да подкрепи документа от Монтрео. Благодаря. Сега ще дам думата на експерт, представител на гражданското общество, за да видим каква е тяхната гледна точка за нарушенията на правата на човека при участието на частни военни охранителни компании в конфликтни ситуации. Благодаря за поканата. Използвам и за интереса към нашата дейност, възоснова на проучванията, които правим и работата ни с партньори в различни части на света. Нашата организация War on Want е организация седалище в Лондон. Ние е, според нас въпросът е, за частните охранителни военни фирми е много важен. Ние работим с е, партньори в страни като Колумбия, Перу, страни, които имат връзка с добивната промишленост. Също така проявяваме интерес към събитията в Ирак и Афганистан – съставихме един доклад, където са представени някои от тревожните сигнали. Тогава отправихме предупреждения, които се оказа, че не са били безпочвени. Няколко думи за различните аспекти на правата на човека и след това ще очертая проблемите, които е, изпитваме, когато се опитваме да решим проблемите е, на тези фирми, а да видим кое легитимира тези фирми. През 2005 и 2006 година ние установихме наличие на проблеми, свързани с частните военно-хранителни компании, замъгляване на връзката между държавата и частните фирми в областта на сигурността. едно по-широко явление приватизацията на войната през последните години и подхранването на конфликтите и несигурността, което застрашава правата на човека. В Ирак и Афганистан имаше масово разрастване на сектора в в миналото се е смятало, че това излиза извън нормите на войната, т.е. масово използване на наемници. Този растеж легитимира сектора Когато анализирахме ситуацията в Ирак през последното десетилетие, имаше множество съобщения за нарушаване на правата на човека. Трудността е свързана с контрола на ситуацията. Определено можем да кажем, че хората, с които работим в Ирак и Афганистан, като хора, които смятат, че това е дивият запад. Има много фирми, кои, големи компании, които работят за правителства, но за да Председателя на Blackwater по времето каза, че иска да изгради най-голямата и професионална армия в света. Това е очевидно един подход, който можем да характеризираме с стремеж към безконтролност. В Афганистан проблемът се разрасна. Групата Армър, сега тя е G4S, беше критикувана от парламентарната комисия по по военни въпроси за това, че предоставя услуги, играещи дестабилизираща роля. През последното десетилетие се разраства ролята на тези фирми в Ирак и Афганистан, но сега знаем, че този сектор следва тенденциите на пазара. Някои от тези пазари бяха споменати от предишните оратори, но нека аз да се спра на някои въпроси. Очевидно, морската сигурност е много важна, особено за английската индустрия. Сомалия е особено невралгичен въпрос Сарансен е най-сериозната заплаха за мира и сигурността. Има много обвинения спрямо тези фирми, ролята, която играят. Ние отдавна работим с местните общности и правозащитниците, които защитават тези общности срещу въздействието на добивната промишленост. Мога да представя различни примери за използването на частни фирми, петролни предприятия, агробизнесът. Това са примери, при които отделни лица са опитали да се разбунтуват срещу въздействието на тези фирми. А, и има случаи, които са завършили с, с смърт. Проблемът, на който се натъкваме, е липсата на регламентация, липсата на отчетност – и тези фирми не могат да бъдат държани отговорни, когато настъпят инциденти. На пред... Тук беше казано нещо интересно. Там се говореше за ролята на пазарите и ролята на държавите, за отговорността на фирмите. Някой спомена тук за промяна в парадигмата. Аз искам да кажа, че не, на, че не сме свидетели на това в дейността на частните военни хранителни фирми. За разраства се ролята на частния сектор, предоставя все повече и все по-разнообразни услуги в областта на охраната, в услуга и на частния и на обществения сектор. Не, няма съразмерна реакция от страна на държавата да защитава. Ние обърнахме внимание на това как може да се реши проблемът. Искам да кажа няколко думи за един проблем, който виждам аз, а, за, а именно как реагира правителството на Великобритания, както на инициативата за многостранни а, дейности. в Обединеното кралство са регистрирани мнозинството от охранителните фирми в Европа. Английското правителство осъзнава необходимостта от отчетност и е, че липсва е, регламентация. Заедно с това обаче правителството ни казва, че трябва да се остави е, секторът да се саморегулира. И те, те почер... казват, че самото наличие на инициативата Multi Stakeholder е достатъчно. Казват, че имаме национални стандарти в страната. Те стандарти ще се разработят от асоциация на тези фирми. Само по себе си това е, не е лошо но според нас проблемът за местните общности в различни части на света и техните правата на човека е какво ще предприемат държавите, за да осигурят приложение на нормите. Проблемите, които ни притесняват. Отделните държави трябва да носят отговорност и трябва да има регламентация. Частните фирми не би трябвало да функционират в условията на военни действия. Вътрешните закони на Обединеното кралство трябва да могат да се прилагат, за да се контролират операции в чужбина. Също така, в международен план ние трябва да направим така, че всяка страна да гарантира отговорността за зачитане и защита на правата на човек. Наличието на стандарти, приети от е, фирмите, е положително, но в е, миналото е, се ока... знаем, че има случаи, в които това не е достатъчно. Не замества ролята на демократичния контрол. Ние смятаме, че трябва да се утвърди принципът за контрол върху това дали се легитимира използването на сила. Има нужда от е, коригиращ механизъм. Многократно тези е, фирми е, предприемат действия без да има коригиращ механизъм. Много често се извеждат лица от страните, в които работят без да има механизъм за защита. Това е предизвикателство за законодателите в цял свят, това е предизвикателство с демокрацията и суверенитета. И мисля, че в сегашните условия имаме възможност да предприемем решителни действия. Председателката, благодаря ви много. Благодаря ви за това, че поставихте акцент върху проблемите и тенденциите, често реагираме тогава, когато избухне скандал. Тъй като възникна скандал около Blackwater, ние предприехме действия. Мисля обаче, че ние трябва да разработим ясна, солидна политика – фирмите много бързо предприемат действия в защита на своите репутации, но не винаги предприемат решителни действия за промяна. Искам да кажа на колегите, които са тук за заседанието при закрити врата. Много съжалявам, че ще ви забавя. Благодаря. Наистина ще бъда много кратък, е, тъй като повечето от нещата бяха казани от госпожа Танер. Тя ни припомни колко остър е проблема, колко важно е да се търси отговорност от частните военни охранителни компании, особено що се отнасят до нарушения на правата на човека. Останалите оратори показаха а, кои са основните неща, свързани с международната регулация на тяхната дейност. Що се отнася до Европейския съюз от гледна точка на правата на човека, можем да кажем, че този проблем се разглежда вече две години Често работата се върши в рамките на органите на ООН. Имаше един спорен процес, ръководен от Куба, работна група за наемниците с малко идеологическа окраска. Нямаше особени дискусии или информиран анализ а, относно а, работата по Международна конвенция за наемниците. Освен това е, има опити да се демонстрира а, сила. Ние се противопоставяме на това. През декември, ноември-декември 2010 на петото заседание на съвета на ОНЕ по правата на човек беше прията резолюция, свързана с частните охранителни компании. Беше даден мандат да се потърсят начини за създаването на международна регулаторна рамка, без да се налага обаче задължителна конвенция като резултат. Искам да отдам дължимото на Южна Африка, която работи активно в Женева. Понякога забавя заседание на тази работна група, но тя работи усърдно, за да се постигне напредък по въпроса. Европейския съюз, особено държавите членки, които участваха в работата на съвета по правата на човека на ООН изразиха несъгласие с създаването на тази работна група. Седемте държави от Европейския съюз гласуваха против. Ние считаме, че имаше някои неприятни остатъци от работата на групата, върководена от Куба, по наемниците. Има също и, и доста въпроси, които са свързани с правата на човека, с отговорността на държавите, с монополизирането на силата и прочие които се разглеждат е, и на други форуми и а, тези форуми, особено тези в рамките на ОНЕС, би биха били по-подходящи. През юли 2011 под председателството на Южна Африка се проведоха дискусии по а, въпроса за частните военни охранителни компании, Европейския съюз трябва да бъде конструктивен, действен, тъй като считаме, че този сектор трябва да бъде добре регламентиран. Бяха приведени доста примери от госпожа Танер в това отношение. Европейския съюз е последователен в първата работна група, сега в подготовка на втората работна група в Женева, която ще, се съвгл... ще заседава от 13 до 17 август. Европейския съюз е много последователен. Това, което трябва да се постигне под въпроса на международно ниво е информирана дискусия, да се осъзнае наличието на наличните инструменти, документа от Монтра, както е Международния етичен кодекс, както ни беше представен днес. Всяка по-нататъчна стъпка трябва да се основава на ясното разбиране какво означава това за нас? Че този процес трябва да се интернационализира, трябва да бъдат запълнени съществуващите празнини, празноти. Регулаторната рамка трябва да се прилага. Документа от Монтрел, в частност, много ясно посочва какви са съществуващите задължения на държавите особено тези, които наемат частни военни охранителни компании, докато Международния етичен кодекс създава механизъм за надзор и това е изключително важен елемент. Европейския съюз реши да се присъедини към документа от Монтрел – през февруари в заключенията на съвета външни въпроси се съдържа параграф за частните военни охранителни компании. Приветства се инициативата на, инициативата на госпожа Аштън и а, постигнато съгласие за присъединяване към документа от Монтрео. Сега има писмо от госпожа Аштън насочен към швейцарското правителство, че Европейския съюз е, като ползвател на частни компании ще се присъедини към документа от Монтрео. Това е важен сигнал, защото Европейския съюз е първата международна организация, която се присъединява към документа от Монтрео, в допълнение към отделните държави, които са се присъединили към него. През август на втората работна група ще бъде даден ясен сигнал, че Европейския съюз гледа сериозно на ангажимента, който е поел по отношение на регламентирането на дейността на частните военни и охранителни компании. Има няколко държави членки, които все още проучват какво означава прилагането на Международния етичен кодекс – но няма кворум за заключение на това как държавите членки да включат разпоредби в договорите си с искане участниците в търговете да прилагат Международния етичен кодекс. След заключенията които бяха прияти от съвета по външни работи. Нови държави членки се присъединиха към документа от Монтро вече с 17 на бро. Е, ще участваме на втората заседание на работната група в Женева през август на тази основа. Аз ще настоявам да имаме добра дискусия, да има нужните експерти, които да обяснят какво означават документа от Монтро и Международния етичен кодекс. Не само експерти, които са работили по проекти на Европейския съюз, въпреки че те свършиха много добра работа за извършване на оценка на съществуващата регулаторна рамка и какви са празнините, които трябва да се запълнят в това отношение програмата за работа на второто заседание на работната група. Трябва да отдаде внимание не само на бизнеса, но и на гражданското общество. Следващата седмица ще обсъдим какво искаме да постигнем на заседанието на работната група в Женева – това ще бъде последното заседание. И тя ще приключи работата си на сесията през септември. Трябва да видим какво искаме да се направи на ниво е, ООН, кой трябва да осъществява мониторинг, как трябва да продължи по-нататък този процес, продължаване на работата на работната група или някои други варианти искам да благодаря за възможността да обявя постигнатия напредък по този въпрос. Благодаря. Беше много насърчително да чуем това, което правите. Мисля, че беше добре, че именно сега проведахме това изслушване, за да можете да използвате разискванията тук и за разговорите, които ще водите в Женева. Искам след това да се върнем към някои от е, въпросите, които бяха повдигнати тук от гледна точка на парламента. Считам, че би било разумно да напишем писмо до председателския съвет, до господин Шулц, до генералния секретар по време на мисиите от Европейския парламент е, при използване на услугите на частни охранителни компании да използват само такива компании в бъдеще, които са поели ангажимент да спазват етичния кондекс. Спомням си, че имаше съобщение в жълтата преса в Великобритания, че една от компаниите, която охранявала наша делегация тук, е същата фирма, която осигурява охраната на незаконните селища в палестинските територии. Затова трябва да сме бдителни в бъдеще в това отношение. Когато се провеждат заседания от, на председателите на комисии, да имат предвид тези аспекти, например по доклада Тавариш, как да се работи по-добре по правата на човека в Европейския съюз. Тук също може да се включи като конкретен въпрос и ползването на такива охранителни компании. За това е добре да работим с останали комисии, подкомисии, като СЕДЕ и други. Напълно споделям това, което казахте. И мисля, че имаме нужда от доклад в комисията АФЕТ, в който да влизат становищата на тази комисия и на комисията, на подкомисията по сигурност и отбрана. Аз мисля, че не става дума само за парламентарни мисии, за мисии за наблюдение на изборите, е, мисии на европейската политика за сигурност и отбрана. Нашите посолства в много части на света, където имат нужда от сигурност и където фирмите въобще не са регулирани – Споменахте G4S е, пред няколко години бях в Съединените щати и там е, е, изразиха недоволство от това, че ние използваме тази фирма, която не спазва трудовоправното законодателство в САЩ. не е необходимо да ходим далеч, за да видим какво правят тези фирми. Има ясна връзка между този дебат и предишния. Става дума за неолибералният подход, който води до дерегламентация. Мисля, че трябва, парламента трябва да поеме нещата в свои ръце. Всъщност съвета дерегулира. От, дерегулира всичко. От економиката до използването на сила, което би трябвало да, изпо... което би трябвало да е монопол на държавата. Съгласна съм, че темата е много важна и трябва да бъде сред нашите приоритети. Благодаря на експертите. Дебатът може и да не е дълъг, но това, което казахте, ще бъде отчетено. И през есента е на от първите неща, които ще направя през септември е да обсъдя по-нататъчните стъпки с подкомисията по сигурност и отбрана. Сега заседанието става заседание при закрити врата. Ще водим а, разговор а, по правата на човек в Европейския съюз Колумбия. Ще помоля всички, които нямат отношение към темата да напуснат и тъй като това е последното задание преди лятната почивка, ви пожелавам приятна и ползотворна лятна почивка.